Eh, buenos días. Perdón, perdón, perdón. Добър ден и моля да ни извините за закъснението. Имаше някои чисто практически проблеми. Колата, която трябваше да дойде да вземе, закъсня. Е, имаше задръствания и така. Затова ви моля да извините закъснението ми. Още повече, това е едно заседание, което трябва да ръководя, така че се извинявам на всички. И така. Ще трябва очевидно заради това закъснение да бъдем по-експедитивни. Йозеф Халсен ще започне. Предполагам, че сте готов да ни говорите за Бангладеш. Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица, от 16 и 20 февруари, бяхме в ДК. Ситуацията от гледна точка на сигурността беше доста напрегната. За съжаление, нещата малко се развиха зле е на място, иначе се бяхме приготвили много добре, благодарение на представителството на място. Посланикът ни придружи и е, това беше чудесно и държа да благодаря на всички сътрудници и членове на секретарията, които извършиха една великолепна работа по подготовката, така че наистина бяхме готови. Проведохме 23 срещи с хора от всички сфери. Това беше едно много пълно, много ценно пътуване, което за съжаление трябваше да напуснем Дака по причини свързани с сигурността и причината бяха трагичните събития на Рана Плаза, когато се срути една текстилна фабрика, където стотици хора загубиха, загинаха. Но това беше едно пътуване, което трябваше да ни позволи да видим по какъв начин трудовото право се е развило на място и установихме, че в рамките на програмата Акорд някои основни подобрения бяха извършени. Безопасността на работното място се подобрява. Има опити, има опити за социални преговори, дори и ситуацията с синдикатите е доста елементарна и не отговаря на това, което би трябвало да бъде. Но независимо от всичко, все пак установихме истински големи крачки напред. Занимахме се и доста подробно с свободата в обществото, свободата на израза. Видяхме, че медиите са изключително активни беше много интересно, но се чуха гласове, които така ни припомниха, че не е толкова лесно да се говори свободно и свободата на словото така си остава малко притеснителна. Foreign Donation Act е един интересен проблем, т.е. това, което се контролират се много стриктно даренията, които идват от чужбина, най-вече, от, например, това, което идва от Русия. А, ние посочихме, като подчертахме сериозно, че все пак това е едно ограничение, което е изключително тежко за неправителствените организации и че при настоящата ситуация в Бангладеш тези организации са изключително важни. Отговориха ни, че ако се приложи такова ограничение, може да се борим по-добре срещу тероризма. Това е аргумент, който чувахме и другаде. Говорихме също и за смъртната присъда и настоявахме, като обяснявахме, че за европейците това е нещо много много трудно за приемане. Ние сме изключително критични в това отношение и че това е нещо, което е, се опитваме да накараме другите да разберат. Дори Международния наказателен съд се интересува от е, събитията през 70-те години. И именно в този контекст е, има много смъртни присъди, които се изпълняват. След това говорихме и за правата на децата, за насилственото женване на млади момичета, съвсем млади, което е нещо много често, и, но все пак в областта на правата на жените са направени много неща. Разбира се, аз минавам съвсем набързо през различните точки от моя доклад. А иначе за младсинствата, Въпросът е, опираше до терминология. Може ли това да се наричат младсинства? Ставаше дума за съотношенията на силите между етническите групи и пак се наложи да припомним, че за нас е това нещо много важно. И това е нещо, което трябва да направим, да се занимаваме в тази комисия с тъй наречения land grabbing – и това трябва да бъде в центъра на нашите дейности, не само за тази страна, но и другаде. Освен това има още един въпрос, който е, често се повтаря, въпросът с Роинга. Както знаете, този проблем е доста смекчен от правителството и ние се питаме дали в едно близко бъдеще това няма да предизвика сериозен проблем, защото се очаква масивен приток на руинга, които ще дойдат на място за сигурността в страната от последните законодателски, е, законодателни парламентарни избори се свяха вече преди една година и има още манифестации, сблъсъци с полицията, близо 60 убити има. От 7 до 10 хиляди членове на опозицията са били задържани. Опозицията счита, че настоящото правителство не, е, не проистича от законни избори, че то не е законно. По принцип това е на позицията е доста сложна, защото това, което често се чува, е, че днес тези лица са били, опозиционерите всъщност са били затворени просто заради тяхната дейност и няма никаква възможност за компромис, никакви изгледи за компромис. И двете страни твърдо стоят на позициите си. Говорихме с независими наблюдатели, например с Юнус и срещнахме се и с други журналисти, говорихме с представители на международната общност и това, което се чува, е, горе-долу еднакво навсякъде. Ако няма съществени изменения през следващите седмици, ситуацията ще стане още по-опасна, дори може да избухне и гражданска война. Така че моето лично мнение е ситуацията прилича на такава, каквато ние добре познаваме. Ако, а, ако опозицията изчезне, ще се освободи място за други политически сили, които чакат, очакват това именно да могат да действат с терористични средства. Всъщност голямата опасност в Бангладеш, това е една мисулманска страна, която е, е, трябва да се справя с изключително много предизвикателства, но съществува много сериозна опасност в следващите, следните месеци това да се превърне в развъдник на всякакви терористични групи, нещо, което правителство, което е на, в момента страната не желая. Естествено, това е една добра причина ние да се занимаем по-внимателно с тази страна. Жалко е, че беше издадена заповед за арест на един от лидерите на опозицията. Това е една от, е, една от личностите, с което се срещнахме на място. Е, явно е задържан и това чувствително може да влуши ситуацията на място. Нам, има намеци за корупция, но ако това лице трябва да бъде задържано, това ще бъде израз на действително влушаване на ситуацията. И с това ще приключа. Може би говорих малко по-дълго време. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин, господин Каски, сега. Вие бяхте в делегацията. Bardzo dokładnym sprawozdaniu. подробния отчет на Йосеф няма какво толкова да се добави. При все това искам да благодаря искрено на секретарията и на нашата делегация в Дакар и секретарията и Външните служби на Европейския съюз подготвиха натоварена програма. Проведохме 23 срещи с представители на правителството, опозицията, синдикатите, организации в социалната сфера, както и журналисти. Подобна натоварена програма ни даде възможност да се запознаем обстойно с случващото се в Бангладеш. Искам да добавя и, че ние се интересувахме най-вече от правата на работниците. В Бангладеш синдикатите са много слаби. Само около 2% от работниците членуват в тях, което означава, че това не е модел, който ще засили правата на работниците, както основните права, като право на безопасни условия на труд или пък забраната за наемане на деца в текстилната промишленост. Така иначе наблюдаваме известен напредък. последно време се наблюдава увеличение на новите синдикати, които са регистрирани. Ще видим дали това означава истинска промяна в значимостта на членство в синдикати или не, така или иначе тенденцията е доста положителна. Има и нещо друго, което искам да маркирам, а именно положителните програми, които се изпълняват в Бангладеш в сътрудничество с институциите на Европейския съюз. Ние посетихме една от програмите, която поставя акцент върху децата. Има програма за издаване на лични документи на децата. Приема се зададеност, че ако няма документ, човешкото същество не съществува. Ние поговорихме с децата и с тези, които се занимават с програмата. Ако има някакъв риск, лесно да се идентифицират децата, те не са анонимни. Те самите ни казаха, че когато разговарят с полицията, когато имат лична карта, подхода към тях е различен и съществуват по-сигурно. Хубаво е тази програма да се разшири, да не спрем на пилотния етап, който плаща само Дакар. Искаме да се разшири обхват на програмата и да се обхванат и други части от тази страна с население 160 милиона. Територията на страната е сравнително малка, но има 160 милиона души население, което вече прави мащабите много по-големи. И на последно място правата на жените. От една страна има сериозно представителство на жените на най-високите нива на властта, най-високите служби се вземат от жени. Министър-председателя е жена. Това е мусулманска държава. Лидерът на опозицията е жена, председателя на парламента е жена. което засвидетелства факта, че няма никакви резерви да се дават най-високи ръководни постове на жените. При все това обаче следва да се съобщи на властите в Бангладеш, че международните конвенции за правата на жените трябва да се спазват напълно. Бангладеш е подписала Конвенцията на ООН за правата на жените. През все това тя е една от страните, които имат резерви към Конвенцията. Ето защо, когато отново се спрем на този въпрос, хубаво би било да кажем на властите в Бангладеш, ще трябва да оттеглят резервите си, за да могат да изпълняват всичките поети ангажименти. Посещението беше много интензивно. Имахме повече от 20 срещи в рамките на 3 дни. Каснахме в 5.50 и първото ни заседание бе в 8 часа сутринта. И така. Това беше е, господин Танок. Благодаря, госпожо председател. Може би при превода от полски излезе, че Бангладеш на два пъти е мусулманска държава. Тя е светска държава, има мусулманско мнозинство, но има светска конституция. и Това не трябва да се забравя. Това е голяма страна, аз проявявам голям интерес към нея. Оглавял съм делегация от парламента в страната преди 6 години. Имахме и мисия за наблюдение. Това е страна с голяма диаспора. В Обединеното кралство, в Лондон, така че за мен е още по-важно да съм много добре запознат с страната. Във връзка с Казаното от господин, чието име не запомних, който е оглавил мисията, който се оплакваше от закона за чуждестранните дарения. Правя аналогия с Русия. Следя внимателно Русия и няма никакво място за сравнение между начина по който Русия използва НПО-тата за да попречи на демокрацията. В Бангладеш, за съжаление, бе принудена да ограничи спонсорирането на НПО-та. Бангладеш е крехка държава с много население, изправена пред много природни бедствия, проблеми с безопасните и здравословни условия на труд, експлуатацията на детския труд. Правителството приема признава тези проблеми. Един от проблемите също е и финансирането на екстремистски джихадистски организации. Финансирането на партия Джамат от страни в залива. Това съм го виждал със собствените си очи. Виждал съм политици от Джамат, много добре финансирани, адвокати, на които се заплаща, за да защитават военно престъпници, които са извършили големи престъпления по време на войната през 1971 година. Правителството е възприело този закон, за да предотврати пристигането на пари от такива места, от Саудитска Арабия, и за да се предотврати радикализацията на една страна, която по традиция е умерена и където религията не играе сериозна роля в политиката, за разлика от други части на ислямския част. Така че човек трябва да е много внимателен, когато прави подобни аналогии между това, което върши Путин в Русия и правителството в Бангладеш. Няма място за сравнение. В Бангладеш положението е много по-различно. Затова и с неохота се предприяти тези мерки. Мисля, че трябва да подкрепяме много тази страна. Тя е стратегическа страна. Тя може да послучи за образец за образованието на жените, равенството на жените и много други неща, което е доста необичайно в ислямския свят. Благодаря, господин Танок, за тези забележки. Благодаря, че допълнихте картината за Бангладеш. Ще е хубаво да имаме една, един писмен доклад, по който да работим. Депутатите, които бяха там, са от секретарията, мисля, че ще е добре всичко да остава винаги някаква писмена следа, някакъв доклад от наши пътувания, посещения, които да останат да бъдат архивирани в нашата комисия, така че аз ще помоля секретарята, който, който свърши чудесна работа и, и депутатите, които бяха на място, да ни напишат няколко реда по този въпрос. Благодаря. Само за да избегна недоразумението, не съм съгласен с господин Танък макар че от същата политическа партия. На първо място, може би и проблема да е в превода. Нямам представа. Дали е мусулманска държава или не. Очевидно, съгласен съм, че Конституцията е важен фактор тук. Записаното в нея е важно – обаче, когато разговарях с, етничес... с представителите на етническите младсенства и на религиозните младсенства, има известно препокритие между двете неща. Картината, която се очертава е много ясна. На практика, това е страна, която е описана като страна, където държавната религия е исляма. Всякакви празненства. Правителството, всичко официално има някакъв религиозен характер. Това първо. Вие споменахте за аналогията между руския и бангладешкия модел, както и по отношение на ограниченията на финансирането от чужбина. Очевидно е, че положението във всяка страна е различно. наистина ще има един общ режим в Бангладеш, според който потоците от външно финансиране ще бъдат затруднени. Различните донори ни казаха, че финансирането на НПО-та ще се затрудни. Във всеки един момент правителството по собствена преценка може да спре дейността на организация, която получава финансиране от чужбина. Намеренията са много важни, съгласен съм. Но има потенциална заплаха. подобни ограничения са възможни. Предвиждат се, доколкото разбирам. Вие споменахте за финансирането на терористи. Съгласен съм, това е очевидно. Само, че законът е с много общ характер и неясен. Е По време на нашето посещение се срещнахме с организации и представители на гражданското общество. Поговорихме с тях и те споделиха много притеснения. Разговаряхме с омбудсмана или поне лицето, което може да бъде определено на омбудсман – той също каза, че това ще е сериозен проблем. Борбата с тероризма е нещо, без което не може. Но механизмите, до които се прибягва, не следва, не би трябвало да водят до преустановяване на дейността на НПО-та с лека ръка. Очевидно е, че има някакъв лошо наследство от 71 година. При все това категорично смятам, че всеки трябва да има право на защита. Дори и най-лошите военнопрестъпници. Вие споменахте за адвокати, защитаващи военнопрестъпници. Да се спомни за Нюрнберг. Всеки има право на защита. Извинявам се, искам да взема думата. Една минута, господин Танък. Приключваме дебата с господин Танък и после давам думата на господин Валден или вие искате да говорите първи? Господин Танък, не ме разбрахте. Не казах, че военна престъпник няма право на защита. Просто видях, че е един много скъпо платен британски адвокат е наед от някои благотворителни организации с происход от залива. Просто исках това да го дам като пример за парите, които се наливат в Бангладеш от страните от, залава, от залива. Те финансират джихадистски организации, свързани с джамат. Затова е, са предприяти тези мерки от правителството. Не е целта да се възпрепятства благотворителната дейност на НПО-тата. Въпросът е финансирането на тероризма, парите, които идват от диаспората в залива, които, е, която е радикализирана, има много организации от Ковейт, Саудитска Арабия и така нататък. За това е проблем. Това не беше проблем преди 20 години. Това е нов закон, който е защитна мярка и не може да бъде сравняван с Русия. Разбира се, в Бангладеш почти 90% от населението е мисул... са мусулмани. Това се вижда във всяка част от обществения живот. Но Конституцията е светска, за разлика от Пакистан, която е ислямска държава. И трябва да се опитаме да запазим светския характер на бангладешката демокрация. Bueno, yo creo que está clara la, la posición de cada uno, señor Weidenholzer. Да, мисля, че позицията на всички е съвсем ясна. Аз съм напълно съгласен с това, което току-що чухме. Мисля, че Бангладеш е много важен партньор за нас. Това е една страна, която в известен смисъл може да бъде нещо като модел за доброто развитие, защото това е една страна, която със своето мнозинство, мисулманско общество, които се ориентират към светския начин на живот, мисля, че това е един много положителен пример за други страни. Напълно съм съгласен, като казвате, че за нас малко държави могат да заслужат така нашето внимание. Мисля, че е, Foreign Nations Act, е, мисля, че това е нещо, което трябва да разглеждаме в е, различна светлина, защото нашето представителство в Бангладеш ни каза, че сега, като че ли там покрай сухото горе и суровото, Тоест, има някои неща, които са положителни за страната, но които се спират в името на борбата срещу някои организации. Но мисля, че имаме нужда от едно добро партньорство в областта на сигурността, защото имаме общи интереси по отношение на безопасността и сигурността в този регион. Ето защо въпросите, които разглеждате съвсем разумно, трябва да бъдат разгледани от нас. Това е така. Но без да се опитваме да оказваме някакво влияние върху неправителствени организации. Мисля, че това трябва да бъде обяснено. В крайна сметка всичко се връща до един и същ въпрос. С кой трябва да сътрудничим? И тук имаме работа с умерени мусулмани и това е нещо, което трябва да ни насърчи да направим всичко, за да може нещата да върват в добрата посока и в други страни, където мнозинството е изповядва исляма Вярно е, че ще говорим след малко, когато ще говорим за Сирия. Благодаря. И сега дам думата на представителя на Службата за европейска дейност, господин Николсън. Много кратко, много ви моля, защото позакъсняхме с този дебат, затова моля ви кратичко. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. И ние като делегацията се притесняваме от развоя на събитията в последно време в Балградеш. От насилието, целенасоченото насилие, чрез масовите арести на политически лидери, както и от нежеланието, трудността да се пристъпи към диалог с основните политически партии. Това наистина е притеснително. Това, което чухме днес по време на дискусията е, че има и много области, където трябва да се работи с Бангладеш. Имаме много общ интерес, имаме добри отношения, що се отнася до търговията. Бангладеш бе споменат като евентуален при... модел за подражание в някои аспекти, що се отнася до развитието. Търговските отношения са много важни. Имаме и общи притеснения, свързани с безопасността и изменението на климата. Поради всички тези причини приветстваме посещението, което извърши парламента. Много важно е да поддържаме връзка с Бангладеш. Искам да ви съобщя, че ще има и делегация от дипломатическата служба и комисията в Бангладеш тази седмица, която ще проведе подробни дискусии в редица подгрупи относно правата на човека, развитието, търговията, Поддържането на връзка е много важно. Да се работим по общите проблеми. Това ни дава възможност да изразяваме и нашите притеснения, когато това е необходимо. Оценявам интереса, който се проявява и предполагам, че това е въпрос, по който ще продължим да поддържаме връзка през идните седмици и, време, и месеци. Благодаря. Сега давам думата на представителя на посолството. Имаме навик да каним хора от посолствата, когато има някакъв дебат относно съответната страна. Така че дам думата на госпожа Шали, която представлява посолството. Така че, ако може да ни кажете какво ще бъде позицията на Бангладеш дали е, имате резерви по този въпрос и сте съгласни с това? Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. От името на посолство искам да информирам вашата пад комисия правата на човека, че правителството на Бангладеш с удоволствие оказа сътрудничество на делегацията която бе изпратена в Бангладеш от 16 до 20 февруари. Искам да ви информирам, че ЕС е дългосрочен пар... доверен партньор на Бангладеш. Още веднъж искам да ви помоля за оказването на подкрепа на Бангладеш по линия на осъществяването на напредък и превръщането в модел за светска демокрация и права на жените. Оценявам и приемането на две резолюции на платеж на 8, 18 декември на 16 януари на неграматичните сили в страната. По отношение на сегашната политическа конъюнктура в Бангладеш, искаме да кажем, че джамате извършват терористична дейност срещу политици, избиват невинни хора с коктейли Молотов и други брутални средства. Хората в Бангладеш са против блокадата и продължават обичайния си живот. Също времено правоприлагащите органи полагат максимални среди да защитават собствеността и живота на хората. Госпожо председател, както може би знаете, след приемането на пакта за устойчивост в Бангладеш се предприемат сериозни важни мерки за насърчаване на правата на работниците, особено в научно-развойната дейност. Тук се включват и законодателни, политически реформи административни мерки за защита на правата на работниците. На заседанието през 20 октомври в Брюксел, мерките, които се предлагат от правителството и други заинтересовани страна, бяха оценени високо от съответните партньори. Делегацията по време на посещение на фабрика в Бангладеш оцени сама напредъка, който е извършен. В заключение искам да подчертая, че както винаги ние очакваме е, сътрудничеството с Европейския съюз, било то по линия на развитието на търговията и демокрацията. Смятаме, че това е от взимен интерес. Благодаря. Gracias. Eh, bueno, eh, el debate ha durado un poquito. Благодаря. Вярно е, че дебата малко излезе извън рамките, <laughs> които бяха предвидени, но мисля, че беше изключително интересно. Искам да благодаря на всичките парламентаристи, които бяха в Дака. Да благодаря за усилията, които положиха. Благодаря на всички, които придружиха тази делегация. Много е важно всички, които е, са били на място, да останат в контакт с е, тази страна за бъдеще и да ни държат в течение. Важно е да поддържаме контакт с службата за външни действия и в известен смисъл да се превърнете в посланиците на тази комисия за Бангладеш и така да ни държите осведомени. Благодаря на всички за вашето сътрудничество. И сега да преминем на доклад за правата на човека и технологията, отражението на охранителните системи и системите за наблюдение върху правата на човека с трети държави. Какво става в тези трети държави? Е, да, ще трябва да изчакаме нашите гости да си отидат и тогава ще започнем с темата. Искам само да ви припомня, че на 21 януари започнахме тази работа, когато имаше изслушване с комисията Инта. Искам да благодаря на госпожа Санке за е, работата и за събраната информация в тази област, която тя познава добре. Е, Крайният срок за внесене измененията беше 23 марта. И веднага ще дам думата на госпожа Хаке да ни говори за този доклад. Благодаря, госпожо председател. Колеги, смятам, че е ясно, че технологиите и масовото наблюдаване, свързани с човешките права, е въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Тази седмица чухме новини за а, хакерска дейност на огромна, на, на, голям мащаб. Става дума за сим карти и за откраднати кодове за криптиране. Не е ясно дали а, всичко това е законно, но така или иначе то със сигурност нарушава свободата на частното пространство на хората и това, е, а, това не е добре. Подобни нарушения засягат особено защитниците на човешки права, блогъри, дисиденти и други хора в сферата на човешките права. Тук разбира се има и съображения, които засягат сигурността, но това не е темата днес и все пак заслужава си някой път да поговорим за това. Като цяло смятам, че спешно ни е необходимо а, да проявим лидерство тук, за да придадем ново значение на основните права и основните права на човека, както и основните свободи, защото в момента сме свидетели на съткавично развитие на технологиите. Този доклад очертава стъпките, които ни предстои да предприемем. А, искам да кажа, че изслушването с няколко други комисии беше изключително а, успешно миналия месец и слушахме ред експерти, които се изказаха. Има причини за песимизъм, но все пак съвременните технологии също така дават място и за утвърждаване на човешките права, на правото на хората да комуникират, да, си, да се събират, сдружаване онлайн, да се споделят документи по нови технологични начини и да съществува по-голяма прозрачност. В същото време обаче технологиите се използват и за оказване на натиск. Масовото наблюдение със сигурност е непропорционално и нарушава правата на човека. Същото въжи за радиоелектронното заглушаване, за прихващането и всички дейности от този тип, те нарушават правата на човека. За да разберем какво се случва, за да разберем евентуалните негативни последствия, трябва да разглеждаме както технологичната страна на нещата, така и динамиката, с която те се променят и начина по който се използват. Това са ключовите елементи на един смислен, логичен, конструктивен подход. Смятам, че политическото ни лидерство ще бъде изключително важно и не мисля, че националната сигурност винаги трябва да се използва като причина да се подриват основните права и свободи на човека. Европейския съюз може да а, даде пример и да интегрира своята визия във всички аспекти на своите политики, както външната, така и а, политиките свързани с а, развитие, присъединяване и така нататък. Трябва също така проактивно да разработваме инструменти, които да помагат на хората сами да могат да се защитят. Изключително важно е да научим хората как могат да използват и то по безопасен начин съвременните технологии, за да могат да документират нарушения на човешките права. Трябва в тази връзка да си сътрудничим с Международните съд, Международния съд и правни експерти, за да видим как тези документи и доказателства за нарушения могат да се използват в съда. Разбира се, в момента Европейския съюз по никакъв начин не се проявява като лидер в тази сфера, нито политически, нито на други нива. За съжаление, много технологии се използват и извън Европейския съюз, за да се нарушават човешките права, което е индустрия, струваща милиони, милиарди долари. И ето за това трябва да а, се постараем разпоредбите да се прокарат и да се прилагат. Става дума за износ на опасни технологии, които се използват за масово наблюдение. Необходими са ни обаче и оценка на въздействието, когато се разработват нови технологии. Трябва да се наложат нови европейски стандарти, като например, а, когато става дума за телекоми, за използване на технологии, които се използват извън а, закона тогава последиците са съвсем други, защото това позволява нещо като вратичка, задна вратичка. И това може да, в свой ред, да бъде използвано от служби на разузнаването и чужди правителства. Това е голям проблем за журналисти, за блогъри, за дисиденти и ред други лица. Трябва също така да помислим за предизвикателствата, свързани с уязвимостта на нашия софтуер и на нашите системи. Те могат да се използват по възможно най-лошия начин. И има нарастващи тенденции, свързани с натиск върху хората, отново свързани с масовото наблюдение и цензурата по целия свят. Често тези действия биват а, обяснени а, чрез а, съображение за националната сигурност както и посредством управлението на интернет и форумите свързани с това. Ето за това в политически контекст е необходимо Европейския съюз да а, предприеме някаква лидерска позиция. Трябва да се изготвят тези изключително необходими политики, като същевременно се опитваме да не ограничаваме употребата на съвременните технологии и не обясмисляме цялото проучване, свързане с тях. Сигурна съм, че можем да постигнем баланс. Миналата, миналия месец имаше експертна среща. А, има документи вече в интернет, които са свързани с изводите от нея и с проучвания, а, които са валидни по темата. Те ще ни помогнат да изготвим съответните разпоредби и аз очаквам да работя заедно с колегите да а, завършим проекто доклада. крайният срок е 23 март за изменения. Благодаря, господин, госпожа Шарке. Смятам, че това е един чудесен подход. Благодаря. Това е именно тема, която се вписва в нашата дейност. Има и докладчици в сянка, които също могат да допринесат за този дебат. Господин Вайден Хайце, ако няма други желащи да се изкажат. Я в... Благодаря, госпожо председател. Днес аз ще говоря от името на госпожица Годлиев, която е докладчик Сянка. Тя по лични причини нямаше как да присъства днес. Помоли да я извиня. Помолиме също така да представя нейната позиция по доклада, който разработва госпожа Шхаке. Революцията в информационните технологии от една страна и правата на човека от друга е изключително важна тема. Тя е свързана с ред аспекти. И изключително мащабна тема. Когато говорим за нея, трябва да сме много бдителни за това, за какво се използват технологиите. Те могат да бъдат изключително полезни и да служат на развитието, но могат да се използват и срещу ам, активисти в областта на човешките права и изобщо за нарушаване на правата на човека. Докладчика Сянка иска да благодари на госпожа Хаке, чиято работа беше изключително изчерпателна и подробна. Този доклад засяга свободите и цифровата свобода, свободата в цифровото пространство, които би трябвало да се допълват. Искаме да подкрепим активистите от гражданското общество, както и независимите журналисти, които се борят за защита на правата на човека. В същото време трябва да подкрепим правото на защита на частното пространство, на свобода на словото, свободата за а, сдружение, както а, в цифровото пространство, така и по принцип. Технологиите могат да изиграят много важна роля в режими, които са твърде ограничаващи и дори диктаторски и които налагат ограничения в свободата на словото. Видяхме много примери в това отношение, които спомогнаха за граждански инициативи. Ето защо парламента трябва да направи всичко, за да спомогне и да гарантира свободата на използване на технологии в трети страни особено когато става дума за преговори, свързани с присъединяване и а, случаи, в които говорим за защита на човешките права. Ето защо са необходими ефективни политики, свързани с употребата на технологиите, но и такива, които засягат употребата за негативни цели. трябва да се опитаме да запазим баланса между тези две неща, за да избегнем нежелани последствия. Тоест, забраната не бива да включва проучванията, научно-развойната дейност, свързана с нови технологии, както и новите приложения, които могат да спомогнат на държавите да се развиват. Когато говорим за сигурност и дигитални права, трябва да изпратим послание което да гласи, че ИКТ не бива да се използват за ограничаване на правата на човека. Говорим за масовото наблюдение, например, на цели населения. Gracias, señor Gib. Eh, señor Weidenholzer. Thank you. Благодаря. Искам само да допълня нещо. Смятам, че това е много изчерпателен доклад. Презентацията беше изключително сполучлива във връзка с съответното изслушване. Чухме как се очертават основните моменти, свързани с този доклад. Мисля, че можем да ги свържем с дискусиите, които текат в комисията Либе. Те работят в една подобна посока по цифрови теми. Тоест, тук говорим пак за криптиране, което е изключително важно. За мен трябва да се борим с нещата, които се случват в тази сфера и то а, много категорично. Това е цял сектор от економиката, който е изключително важен. Поради всички тези причини не е достатъчно да разчитаме на самостоятелно, на самостоятелен контрол, необходими са разпоредби. Съгласен съм с докладчицата, че Европейския съюз трябва да изиграе важна роля в това отношение. И определено смятам, че трябва да гарантираме глобално въздействие по тази тема. Благодаря ви. Благодаря, господин Панзей. Благодаря съвсем накратко. Е, тази дискусия отвъд е, оценката на положителните отрицателните страни на развитието на технологията. Мисля, че ще е добре да в този доклад да може да въведем в този доклад понятието за технологична демокрация, ако може така да го нарека. Трябва да определим нови стандарти. Разбира се, това ще бъде доста труден път, с много препятствия, защото пред нас стои нещо ново. Не чак толкова ново, в крайна сметка, но е, трябва да се постараем да работим по нови критерии, които да определят тази технологична демокрация, да може да управляваме и да овладеем по-добре този процес и най-вече отражението му върху правата на човека. Така че аз ще помоля да почнем да мислим в тази светлина. Благодаря. Не знае дали госпожа Шаке дали иска да вземе думата. Не. Ще ви дам думата. Не ви предавахте вашето име. Мис Шак. Искам да допълня нещо към това, което каза госпожа Схакия. Мисля, че този доклад е изключително своевременен. Бяхте доста ясна, даже доста дръзка, като казахте, че масовото наблюдение винаги е непропорционално. Съгласна съм с това. Нека да си припомним нещо. Миналата година Сноудън почти получи наградата Сахаров. Неговата кандидатура беше подкрепена на масово ниво. Като имаме това предвид и като знаем какво се случи с дискусиите последвали случая с Шарли Ебдо, темата е изключително актуална. Притеснявам се обаче, че ние не даваме положителен пример. Една дискусия протече в Рига на съвета на министрите на правосъдието в края на януари – там координаторите за борба с тероризма обясниха на министрите, че както а, видяхме разкритията на господин Сноудън, се наблюдава тенденция да се децентрализира криптирането и защитата на технологиите. Според тях това е опасно, защото така националните власти не могат да а, провеждат разследвания и те не са в течение какво се случва. Те предложиха Европейската комисия да се ангажира с темата и да работи, за да се създадат условия, изисквания за предоставяне на достъп до тези кодове и това криптиране. Не е идеята да ограничаваме индивидуалното право на защита на хората, защото какво би означавало това навън? Не бива да даваме такъв двусмислен пример. Колкото до износа, как можем да гарантираме, че не се изнася софтуер на режими, които го използват за негативни цели? Много често софтуера, който използваме, за да се разследва даден човек и да се окаже натиск върху него, е същия, който се използва от този човек за защита. Тоест, софтуера не е нещо, с което може да се борави толкова лесно. Оръжията могат да бъдат забранени само по себе си. Софтуерите обаче са друг случай. Те представляват предимно цифри, те са съвкупност от кодове. Тоест трябва да гарантираме, че европейските фирми не правят печалба от това да продават софтуер на а, диктаторски режими, защото те биха спомогнали на тези диктаторски режими. Как обаче да направим така, че онези, които се борят за права на човека и работят в онлайн пространството, могат да използват същия този софтуер, за да се предпазят от тези режими. Необходимо е също така да засилим капацитета на въпросните защитници на човешките права. Тоест, това трябва по някакъв начин също да бъде заложено в предложението на госпожа Схаке. Според мен трябва да разгледаме възможностите, така да формулираме нещата, че да не стане невъзможно за европейски софтуер програми да се използват от защитници на човешките права извън него. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Схаки, за да приключи. Благодаря. Ще довършим работата по доклада, въпреки че нямаме много време. Ще се радвам да получа помощ от всички вас в отговор на въпросите, които чухме. Не, няма да ни е лесно. В същото време, като а, погледам какво може да се направи по отношение на търговските мерки, Идентифицирането на двойната употреба не е нещо, с което се сблъскваме за първи път. Ножа, например, е един класически пример за двойна употреба. Ето затова, когато говорим за експертните разпоредби, където аз работя често, можем да говорим за економически договори между компании, базирани в Европа, и а, други институции, които са свързани с национални органи, правителства, полиция и така нататък. Можете всички да погледнете а, информацията, свързана с а, маркетинг, материалите на фирми, за които става дума в този доклад често става ясно, че няма как да се интерпретират по много начини това, което те предлагат. Става дума и за споделяне на ноу-хау, консултанти по ноу-хау. Вижда се, че системите, които, с които те работят, се използват от отделни лица и то само по един единствен начин. Смятам, че правоприлагащите органи, например, когато става дума за лицензи за износ, трудно могат да направят разлика между употребите. Например, понякога става дума за научно-развойна дейност. Има и лица на пазара, страни, които се опитват да продават своите продукти и не се съобразяват по никакъв начин с човешките права. За много от тези програми няма изисквания за лиценз, няма никакви разпоредби и в резултат от липсата на каквато и да било прозрачност за това какви, какъв софтуер се продава и до какво води това, ние в крайна сметка позволяваме на един така или иначе сив пазар да просперира. Ние не сме чували въобще какво се случва там и в крайна сметка това води до един изключително мръсен бизнес. Обедена съм, че ако наблегнем на економическите транзакции, ако засилим контрола върху лицензии, тогава ще можем малко по-добре да се ориентираме и да правим разлика между а, правилната употреба на един софтуер и неговата незаконна употреба от хора, които го използват за натиск и нарушение на човешки права. Това е свързано също така с технологии, които се продават на терористични мрежи, на престъпни мрежи и което води, разбира се, до огромни щети. Обхвата на доклада е изключително голям и а, е свързан с съображения от сигурност и ред други съображения, но най-вече с а, правата на човека. Надявам се, че следващия месец, преди да а, изтече срока за изменение, ще можем да поговорим отново с експерти и да изработим един текст, който ще може да е насочен действително към тези, за които е предназначен, а не да има странични ефекти. Трябва да започнем работа, защото за момента ситуацията не е приемлива. Muchísimas gracias, señora Шаке, и animo a todos los... Благодаря, госпожо Шаке. Аз мога само да призова колегите да сътрудничат с е, госпожа Шаке за изготвянето на този доклад. И сега ще преминем към изслушването относно свободата на религията и убежденията, както искате го наричайте, относно християните и други религиозни младсинства в Близкия изток. Искахме да подготвим тази, това изслушане, защото считаме, че е много важно да се разгледа ситуацията. Липсата на свобода на убежденията и религията в много страни. Разбира се, нещата са различни съобразно страната, за която става дума, но е очевидно, че има преследване, гонене на най-вече на християнските мълцинства. Съветът в 2013 година прие е, направленията за свободата на религиите убежденията, но свободата на изпове... изповеждение за съжаление в много части на света липсва такава свобода и по-настоящем в е, Близкия изток нещата са много сложни. Миналата седмица Даеш обяви обезглавянето на 21 християни и преди две седмици от Страсбург поискахме да бъде освободен на Риф Парауи в Саудитска Арабия. Става дума за един гражданин, който е създал сайта за посветен на религиозни и социални дебати и режимът всъщност го съди на 10 години затвор за обида срещу религията. Нещата в Ирак много се влушиха поради нахлуването на терористски организации в много части на страната. Европейския съюз осъди, разбира се, тези нарушения на човешките права и най-вече правата на етническите, религиозните мълцинства и мълцинствата, хората, които са много уязвими. Ето защо ние подготвихме това изслушване с делегацията от Машрек. И с нас са днес лица, които са ангажирани, които защитават тази нужда да направим така, че да бъдем свободни, да може да изповядваме, което искаме религия. на от Сирия, от службата на бежанците, Уилям Спенсър, изпълнителен директор на Института на международните права и човешките права, госпожа Алисън Смит, директор на международната програма каз... наказателно право и Естер Катенберг от Open Doors International и представител на иезуитския проект Нямаме много време на разположение и най-напред ще дам думата на а, само най-много 15 минути. Благодаря. C'est un honneur et une joie d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Благодаря. За мен е чест, че съм днес с вас. Благодаря за поканата. Доста е сложно и трудно това е което мога да кажа за ситуацията в Сирия днес, след 4 години на една безмилостна война с ужасни регионални и дори международни последствия, поради големия брой въоръжени групи и многото лица, които участваха и различни лица, които участваха и липса на свобода на движение, липса на международна преса на място, което да отразява, да отразява обективен начин на сирийската действителност. Нещо, което вече в Сирия е невъзможно. И опита от тези последни години, на които осъзнаваме, е просто и израз на това, което е действителният ежедневен живот на обикновения сириец днес. И относно, отново казвам, нещата са сложни и трудни и са в това, което Следва ще се опитам да обясна някои неща, които най-напред се наложиха на мен в Сирия като опит и лош опит и е, опознаване на ситуацията, защото благодарение на много е, християни аз е, се опитвам да отговоря по правилен начин на този въпрос. Как да издържим? Тоест, как да запазим човешкото достоинство при такива обстоятелства, при такива условия, как да направим така, поне като християни, да се справим с трудностите, липсата на ресурси и непрекъснатата заплаха от смъртта. Аз не претендирам, че мога да дам християнски отговор на тези въпроси. Аз мога да дам само собствен личен отговор. Това е само един начин на живот, виждане. Събитията през Сирия започнаха през пролета на 2011 година, след периода на манифестациите, постепенно страната потъна в а, а, насилието. Тази криза, разбира се, е глобална криза, най-напред политическа, но също социална и економическа. Независимо от привидната стабилност и повърхностни успехи, в Сирия липсват необходимите структури за модернизиране на държавата и е, трайност на тази, устойчивост на тази държава. И сега сме в криза. Ще започна с картината на това, което е действителността в е, Сирия и то на един доста черен фонд – Днес кризата промени всичко. Страха, притесненията, несигурността и страданията са ежеднев... ежедневието на всеки сириец. Никой не си е представил, че Сирия може да стигне до там и ние да изпадне в една така толкова трагична ситуация. Вече не може да говорим в е, Сирия по-свободно. Не може да избегнем насилието. Това нещо спокойно, спокойни места в Сирия не съществуват. Няма официални статистики в Сирия, има само някакви оценки за 210 хиляди убити, между тях 15 хиляди деца, 1 милион ранени. Тези цифри, за съжаление, ми изглеждат доста реалистични. Без да говорим за изчезналите, които са задържани и отвлечени. Говори се също за 7 милиона и половина лица, които са е, разселени, които напуснаха домовете си, без да вземат нищо, освен дрехите, които носят на гърба си. Те имат нужда от всичко. Говорим за тези, които са засегнати, които имат нужда от всичко и там може да стигнем до 12 милиона и 200 хиляди според оценката на Обединените нации. Тоест, тези, които са загубили възможността да живеят достойно, дори за елементарните неща. Говори се за около две трети от сирийското население, които живеят под прага на бедността. Без, разбира се, и да говорим за бежанците в близките страни. Ливан, Турция, Йордания и дори по-далечни страни, като Египет и Алжир – и там вече цифрата може да стигне до 3 милиона и половина. Те също имат нужда от елементарното. В Сирия днес е, процента на престъпност е, е много висок. Тоест, е, обири, отвличания, убийства за пари, отвличания за откуп. Всичко това са нови явления в сирийското общество. Говори се за изчезването на всичко, което е основно за живота. Инфраструктурите, болниците, училищата, всичко това вече липсва. Тези обществени услуги са намалени на половина на това, което беше в Сирия преди. Разбира се, говорим за засилването на радикализма и религиозния фундаментализъм. Сега радикални ислямски групи, да Даеш, Нусра, Ислямски фронт, с проект за ислямска държава, който, разбира се, проект е различен, за различните групи, но всичките са на, на едно мнение. Става дума за този радикалния ислямизъм, който се стреми да се наложи в Сирия и в целия регион. Това е така. Те са тези, които управляват днес тъй наречените освободени зони. Но аз се питам дали тези зони действително са освободени. Говори се също и в международен мащаб да се подкрепят умерените като сирийци. Аз се опитвам да бъда колкото може по-обективен. Дали съществува е, това, което наричат умерено? Днес дали съществува? Може би някога е имало умерен тон. И друго нещо, което ни засяга, което е, че живеем една кървава много локализирана война в Сирия, малко и части от Ирак, вярно е, но с последствия, които засягат целия регион, които засягат политическата международна общественост. Ние всички сме мотивирани дори и а, в международен мащаб от тази война. Може да се разглеждат нещата от различна гледна точка, разбира се разглежда се като гражданска война в Сирия, но може да бъде разглеждана също и като кюрди срещу турци, шиити срещу сунити, запад срещу изток и така нататък. Въпрос на гледна точка. И още нещо, което е, остава неясно и то говоря като християнин. Това е несигурността на християнската общност Вярно е, че всички сирийци са притеснени. Никой е, няма монопола на страданието. Всички сирийци страдат. Но поради засилването на радикалния ислямизъм и скорошните събития на насилие в е, близки страни, като в Ирак, Египет, е, Ливан и другаде, притеснението на сирийските християни е много по-силно, отколкото другаде. Християните не са визирани е, директно, освен в е, е, на местата, където се засила екстремизма. И присъствахме преди един на ужасни сцени в Сирия. Християните са засегнати, както и другите младсинства – дори и сюнитите либерали. Защото именно радикалният фундаментализъм има такова виждане за света. За тях е, света се разделя по елементарен начин. От едната страна са тези, които притежават абсолютната истина, те, а от другата страна са тези, които не отговарят на техното виждане, на техните схеми и трябва задължително те да бъдат и унищожени. За тях те са е, абсолютното зло. Християните от е, изтока и особено в е, Сирия са най-слабата, най-уязвимата част на обществото и има опасност те да понесат всичките отрицателни отражения, всички последствия от много повече, отколкото другите. Затова по-голямата част от сирийските християни и християните от региона изживяват най-голямата най-голямото наказание. Те са отстранени, те са е, превърнати в чужденци. Ако се дава виза на християните от е, някой даде визи на християните от Сирия, е, 95% от тях ще иммигрират. Те са затворени в едно несъществуващо бъдеще, настоящия момент за тях не съществува също. Това е наистина много тъжно. За съжаление в Сирия смъртта вече е нещо обикновено. Тя може да засегне всеки един, навсякъде в Сирия, във всеки един момент. И пред тази драматична действителност дали има място още за надеждата? Как да издържим? Това е моят въпрос при такива нечовешки условия, в които живеем днес. И от дъното на тази мрачна действителност може ли още да се надяваме? Ако бъда реалист, аз по принцип съм реалист, бих казал – че вече няма нищо, което да може да се направи. Но именно като вярваш, като християнин, като свещеник, аз няма право да кажа това. Всичко няма какво повече да направим. Всичко трябва да бъде създадено наново. Как? Как ще стане това? Трябва да проявим много въображение, за да си проправим път и да вървим напред. Et là, en tant que JRS, en tant que jésuite, en... И като язуити в Сирия ние се опитахме да проправим път. И сега в Алеп, в Хомс и в Дамас, на трите най-големи града в Сирия, ние сме навсякъде там. Ние имаме нашето е, пряко присъствие. И отворихме нашия дом, за да приемем хората в него и след 4 години конфликти ние обслужваме около 28 000 семейства. Всеки месец те получават една кошница с хранителни продукти и всичко, което може да помогне за едно лице или за едно семейство, за нормално семейство, аз не знае какво да, да нарека нормално. Ние отваряме нашите домове и нашите центрове, за да помогнем на болестите, които страдат от хронични заболявания, които вече нямат възможност да получат основните, елементарните лекарства. Опитваме се също да помогнем на тези, които имат нужда от такава помощ и да ги подпомогнем да бъдат настанени в болници. На трето място децата. Децата са е, разтърсени, разбира се, хиляди, и хиляди деца, така че трябва да се направи нещо и за тях – Опитваме се да отворим нашите центрове. Ние обслужваме около 6000 деца за психо, психологична и социална подкрепа, за да могат те да имат бъдеще и чрез децата се опитваме да достигнем до семействата, до възрастните, като провеждаме различни дейности. Като разбира се, ние не сме ограничени само до християнската общност. В никакъв случай всеки, който има нужда, може да дойде при нас. И сега обслужените сирийци от нас, 80, 90% от тях са мусулмани. Ние сме горди с това. Това не е нещо, за да не го правим за от рекламна цел. Ние правим неща и се опитваме да проправим път именно, за да може да издържим. И във всичко това, което казвам. Не става дума да, да, да, да, се, да правим политика. Става дума по-скоро и преди всичко да може да кажем, че страданието на сирийците заслужава да им се обърне внимание. Заслужава да се, подчертаже, да се подчертае този ежедневен героизъм на обикновените сирийци, които срещаме по улиците. Обикновените хора, които, които са мълчаливи, които са принудени да мълчат, които не могат да се изразяват. По-голямата част от сирийците, за съжаление, мълчат. Те нямат е, начин да изкажат своите страдания. Героизъм и солидарност, която отива отвъд е, тези демаркационни е, линии, между различните общности. Аз а, знае, че вече няма какво да може да се направи. Не вярвам, да, че ще успея да реша всички проблеми. Не съм способен на това. Но заедно, благодарение на една солидарност, която отива отвъд границите, заедно ние бихме могли да направим нещо. Ние се надяваме да издържим за да открием смисъла и да изразим нашата благодарност към всички тези, които проявяват солидарност и симпатия към нас и това ще ни помогне да издържим и да не потънем в отчаяние и за което благодаря. Merci beaucoup, mon père. Euh, Благодаря. И сега давам думата на Даниел Хофман. Също, ако може, кратко. Thank you for this uh, opportunity. Благодаря ви за възможността да участвам в това изслушване посветено на тази важна тема. Както вече бе казано, се работя с Милис Концерн. Това е мрежа християни от Северна Африка и Близки изток, основана преди 24 години с цел да насърчава свободата на вероисповеданието в този район. Заради нашата история Пряката ни дейност касае християнските общности, но разбира се, ние подкрепяме изцяло свободата на вероизповедание за всички религиозни общности. Смятам, че като се решат някои от проблемите на християнските общности, ще подобрим положението и на другите общества, които са изправени пред сходни проблеми. В региона християнските общности могат да бъдат разделени по три подрегиона на първо място, по-голямата част от Северна Африка, от Мавритания до е, Тунис, бройката е малка, от няколко стотин до няколко десетки хиляди. И християнската общност като цяло се счита, че е сменила вярата си от исляма. Смята се, защото, казвам, защото вече говорим за трето поколение. Техните баби и дядовци са сменили религията и са огледали децата си като християни. Те са възрастни, имат свои собствени деца, които също са християни, но всички тези поколения все още се считат от обществото и от е, държавата като лица сменили религията си. Втория подрегион е Централния близък изток от Судан, Египет на север, всяка страна, включително и Турция, Иран, източната част. В тези страни има сериозни християнски общества, които са признати като такива от държавата и имат някои права, от, проистичащи от това. Има също малка бройка лица, сменили си религията в тези страни. Третият подрегион, Арабския полуостров, случая на Йемен, Либия, като има значителни християнски общества, които са експатриати, т.е. мигранти, които работят там и там нивото на признание е по-различно. Ако разгледаме проблемите пред християнските общности и другите общности, ще видим, че те са най-разностранни. Нямам време да се спра на всички подробно тази сутрин. Накратко ще засегна трите основни категории злоупотреби с правата на човека и другите проблеми, пред които са изправени религиозните младсенства в Близкия изток и Африка. Първото, за което много се говори е в новините, е насилието от недържавни органи. Затова вече чухме от предишния лектор. Това е доста често срещано при конфликтни ситуации. В Сирия, разбира се, току-що чухме информация за това. В Ирак, където и екстремистски групи като Даиш и други извършват безобразен насилие срещу всеки, който не е съгласен, включително и християнските и другите общности. Колегите ще говорят за Ирак по-късно през е, сутринта. Този феномен не се ограничава само до тези две страни. Например, Египет. И там има дълга история на насилие срещу общностите. Най-вече в горната част на Египет големи градове като Кайро, Александрия. Насилие срещу християнски църкви, домове и собственост на християни, а понякога и срещу хората. Обикновено тези проблеми се решават чрез е, налагане на помирителна комисия, която да се среща в място, където се, свър... се... има проблеми. Много често жертвите се принуждават да поемат вината за случилото се, много често се губяват и се изгонват от селището. Има редица случаи в Турция през изминалите няколко години нападения срещу християни или собственост на християни. Даже и преди два месеца имаше палеж в християнски център в Истанбул. Повечето тези случаи не са разрешени от правоприлагащите органи. Има и нападения в Либия преди седмица обезглавяване на 21 християни тази година, което не е изолиран случай. През цялата минала година поне 24 египски копти бяха убити в Либия. Също и християни от други националности, Южна Африка, западняци и други също бяха убити. Само миналата година в Либия. Мога да дам и други примери в областите, където има призната църква, църква призната от властите, все още има проблеми. Много често срещащ се проблем е свързан с градите на църквите. В много страни в региона има рестриктивни нормативни уредби, практики, политики спрямо църковни сгради. Има и добре известен пример в Египет – където е необходимо разрешително от президента, за да се построи нова църква и е много трудно да се получат подобни декрети. Също и за някакви минимални ремонти е необходимо разрешително от правни органи. Много често се пуска слухове, че християните се опитват да строят църква без разрешително на държавата. Проблеми има и в други държави, като Судан, където държ... правителството обяви публично, че от 2011 година насам няма да позволи строителството на нови църкви. И системно се затварят съществуващи църкви. Последната преди няколко дни на 18 февруари. В Турция все още има проблеми, свързани с връщането или по-скоро невръщането на църковна собственост, включително изграден фонд, конфискуван през изминалите няколко години. Много трудно е да се получи разрешително, почти е невъзможно да се получи разрешително за строителство на нови църкви. Друг пример е Иран. Правителството затваря всички официални църковни сгради, последната през миналата година напаства които се, не използват персийски език. Остават сега няколко е, църкви, където се използва друг език, най-вече арменски. Всички останали са затворени. Вече споменахме Северна Африка, където не се признава църквата и има само няколко църковни сгради, регистрирани за християни от други страни местните християни трябва да се срещат потайно. И на последно място, Арабския полуостров, където има църковни комплекси, изключение на Саудитска Арабия, където не са позволени църквите. В тези комплекси християните имат възможност да провеждат своята дейност, стига тя да не е свързана с политика, стига да не да не се дава достъп до тези комплекси на, на мусулмани. Но много малко е тяхната бройка. Те могат да обслужват няколко хиляди души. А всеки уикенд трябва да се използват от десетки хиляди души и мнозина остават и без достъп до тях. Има много инциденти, където хората решават да провеждат религиозна дейност извън тези комплекси, защото просто няма място за тях и много често се преследват от властите, че провеждат незаконни религиозни събрания извън тези църковни комплекси. И, и последен пример, както вече споменах, във всички страни от региона има християни и от мусулмански происход, които сами са решили или по чието родители и прави предалци, са решили да сменят религията си. Те са изправени пред следица проблеми. Като цяло те не се приемат в обществото. Често са изправени пред отхвърляне, включително и от членове на семейството или други части на обществото, което се проявява под различни форми. Те не са признати от е, правителството. Има много случаи ежегодно на задържане на такива лица. Много малко са страните в региона, където изрично се споменава, че сменянето на ислям с друга религия е престъпно деяние. В Иран, например, в а, затвора има повече от 100 лица сменили религията си. Много често те са обвинени в политически престъпления. Много често те се обвинени по силата на закона срещу благохолството или по опит за създаване на размирица между религиозни общности. И на последно място, дори да не се повдигнати наказателно-правни обвинения по наказателния кодекс, те подлежат и на много проблеми, свързани с семейното право, гражданското право, наследство, сключване на брак и така нататък. Лицата сменили религията си, имат ограничен избор с кога могат да се женят. След като умрат, те трябва да бъдат погребани в мусулмански гробища с мусулманска церемония. Отказване се християнско погребение. Има случаи, в които лицата сменили Религията се съдят в ширията. В много страни от региона различните общности си имат свой собствен съд. Но тъй като от тази гледна точка подобни лица сменили религията, се защитат си още за мусулмани, те могат да бъдат съдени от шерията и получават така наречената гражданска смърт, т.е. установява се тяхното гражданско състояние. Строго се брака им, децата, губят децата си, договорите, които са подписани, се обявяват за нищожни, не могат да отдават под найм имущество, да имат имоти, не могат да имат банкови сметки, конфискува се паспорта им. От гледна точка на закона, тяхното съществуване се преустановява. Това са само няколко примера за различни нарушения на правата на човека и други проблеми, пред които са изправени християните, а и другите религиозни младсенства в региона. Както казах вече, мога да дам и още примери. И то много. Едно нещо, което сочи всички тези примери е, че макар и да има много внимание, което се обръща на безобразните актове, които се извършват в контекста на гражданската война в Сирия или от екстремистски групи като Даиш и други. Съвсем основателно, разбира се, да има такова внимание към всички тези актове. нарушенията на правата на човека срещу християни и други общности не започват с тези конфликти и с появата на групи като Даиш за съжаление, тези нарушения и проблеми няма да бъдат прекратени с края на конфликта или с унищожаването на групи като Даиш. Благодаря. Благодаря, господин Хофман. Господ... А сега господин Уилям Спенсер, изпълнителен директор на Института за международно право и правата на човека. Thank you very much, uh, madam. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на абсолютно всички, които спомогнаха да направим това заседание на така важната тема. Ще бъда кратък, знам, че нямате голямо търпение, но набързо нека да ви разкажа за какво става дума. Радвам се да ви представя последния доклад, който се нарича Between the Millstones – ситуацията в Ирак от падането на Мосул. Знаете, че тъкат военни действия и така нататък. Ние обаче искахме да разкажем какво се случва с най-слабите уязвими в Ирак. Нашата работа е, беше извършена в партньорство с моята организация, с Организацията за правата на младсинствата, No Peace Without Justice и други организации, и имате няколко копия, които можете да си вземете тук близо до вратата от този доклад. Там можете да погледнете и вебсайтовете на всички наши партньори организации. Озаглавихме така доклада, тъй като ситуацията е доста тежка. Още преди Исламска държава да започне да вилнее в Северен Ирак през 2013, Ситуацията на иракските младсинства вече беше много тежка, особено тези, които живеят в равнината Нинева, както и в Кюрдския регион. Само да ви дам един пример. Дори преди да падне Мосул, повече от половината от младсинствата в Ирак вече бяха напуснали Ирак от 2003 година до тогава. Тоест, ситуацията вече беше изключително сложна, тя допълнително се влуши с идването на исламска държава вече нагласата е съвсем различна. Свидетели сме на хиляди убийства, на усъкътяване, на жени, които биват принудени да се оженят или пък биват отведени в сексуално робство. На базата на информацията, която имаме, имам един голям списък, който е доста ужасяващ в общи линии. Става дума за усъкътяване, за изнасилване, за сексуално насилие, за тормоз, за жестоко отношение, за набор и експлуатация на деца, за а, лишаване от достоинство, за отнемане на а, културно наследство и разрушаване на имоти и на сгради. Всички тези злоупотреби а, в момента продължават и явно са част от един умишлен опит да се унищожи разнообразието в Ирак, етническото и религиозно разнообразие. Наскоро имаше серия изгаряния на книги в Мосул. Библиотеката беше разрушена и а, това е нещо, което чухме а, току-що, буквално вчера. А, нещата продължават да стават все по-драстични. Тук говорим за насилие, което е изключително ужасяващо. И искам да ви разкажа само няколко истории, от, а, които чух от а, някои от бежанците, които интервюирахме във връзка с този доклад. Ето какво казва 17 годишна а, девойка Язиди. Тя ни каза един ден в 3 часа след обяд със семейството ми Отидохме до а, един друг град, не този в който живеехме. Там видяхме войници от исламска държава. Те ни казаха да не мърдаме. Задържаха ни и казаха ни, че ще ни пуснат по-късно същия ден. Няколко часа по-късно обаче, няколко коли от исламска държава отведоха мъжете от семейството в планината и ги избиха. Баща ми, чичо ми, брат ми, братовчет ми. След това те дойдоха и се заеха с жените от семейството, включително и с децата, които бяха на по-малко от 5 години. Откараха ни в друг град, където ни държаха 5 дни в едно училище, нямахме никаква връзка с никой, дори и с тях самите, само ни носеха храна. След това ни преместиха в друго училище в Мосул, там стояхме още 5 години. След Сели от въздушни атаки ни преместиха в затвора в Бадуш. Там ни отделиха от децата, които бяха с нас и ни отведоха на място, което ни беше непознато. Два дни прекарахме в затвор и пак ни преместиха, където отделиха женените от неженените. Аз и неженената ми сестра – бяхме отведени в една голяма къща, където имаше още 100 други момичета. Това беше нещо като пазар. Над 50 момичета в рамките на 5 дни бяха продадени. Сестра ми и аз бяхме продадени на палестински и, во... и иракски войник. Казаха ми, че сестра ми се върна в Мосул и че парите, които са получили за продажбата на момичетата, са били използвани от тях самите. Само да ви кажа как приключва тази история. 17-годишното момиче в крайна сметка успява да избяга и да се събере пак с семейството си. В момента те, в, те живеят в беженски лагер. Искам просто да разберете какво се случва, затова ви разказвам тази история. А, тя има и един друг аспект, който не се обсъжда. А, има огромна вълна от разселване вследствие от всички тези престъпления. Цифрите са ужасни. 2,2 милиона души, според международните статистики. Тези хора нямат абсолютно никаква собственост, нямат никакви документи за идентичност – Хората живеят в най-различни места, пръснати са по градове, по разрушени сгради, под мостове. Условията в самите беженски лагери също са изключително бедни, няма никаква а, канализация, санитарните и хигиените условия са много лоши. Това обаче не е акцента в този доклад. Тук акцента е по-скоро правния аспект на проблема. Когато говорим за всички престъпления, които извършват исламска държава, хората си казват, това е геноцид, това са военни престъпления. Ние обаче искахме да направим своя принос и да направим подробен правен анализ от гледна точка на международното право. Ето за това ще дам сега думата на госпожица Елза Смит, която ще ви каже повече по темата. Благодаря, благодаря госпожо председател за това, че имам възможност днес да говоря пред вас. Както чухме, докато работехме по този доклад, ние се опитахме да разкажем историята на Северен Ирак между юни и август миналата година. След това всички тези факти, които събрахме, анализирахме от гледната точка на международното наказателно право и правото за човешките права, за да видим какви са извършените престъпления. престъпления. Както ще видите в доклада анализираме конкретни аспекти на тези престъпления. Няма сега да навлизам в подробности, искам само да ви разкажа като цяло какви бяха констатациите ни по отношение на геноцида и престъпленията срещу човечеството. Когато говорим за военни престъпления, можем да кажем следното. Установихме, че по това време, в този период, изследвания период, не е имало международен военен конфликт в Ирак. Тоест, има около 16 вида престъпления, които към този момент са били забранени на територията на Ирак и които, а, 10 от които Исламска държава е извършила, включително взимане на заложници, а, убийства без съд и присъда, нападение на религиозни сгради, а, културни сгради, на болници и разбира се набиране на малолетни деца за а, военни действия. От информацията, която събрахме, можем да кажем, че военни престъпления реално наистина са били извършвани систематично. Колкото до престъпления срещу човечеството, те са били извършвани от исламска държава срещу а, населението в Северен Ирак и това е доказано. Международното право изисква да има или а, широко разпространена или систематични атаки и а, Исламска държава са направили и двете. Те са извършили 11 от престъпленията, които се класифицират като престъпления срещу човечеството, включително заробване, мъчение, изнасилване, убийство и нехуманни действия. Тоест, действително имаме на лице престъпление срещу човечеството. Когато говорим за геноцид, това, което а, доказано е извършено, това са убийства, както и причиняване на усилия, които са довели до разрушаването на цели групи. За да има геноцид, разбира се, трябва да има а, агресия срещу цели групи, които биват разрушени или ощетени. И има такива действия срещу определени защитени групи, религиозни младсинства и етнически младсинства в Северен Ирак. Можем да кажем също така, че всички тези престъпления са извършени с намерение, най-вероятно, като цяло тези младсинства да бъдат унищожени. Това става ясно, когато а, погледаме естеството на самите действия и престъпленията, които са извършени, техния мащаб и неща като, например, принудителната смяна на а, религията, наказание вследствие от а, това, че хората са упражнявали своята собствена културна идентичност, говорили са езика си и така нататък. Всичко това е резултат от усилията на Исламска държава да създадат една хомогенна държава. Можем да кажем уверено, че е на лице информация а, и то, която може да послужи за правно доказателство че Исламска държава са изхвърчили в Северен Ирак престъпление срещу човечеството и престъплението геноцид. В, а, навсякъде по света а, има документирани такива престъпления, но това, което е особено тук, при Исламска държава, е тяхната бруталност, жестокост, мащаб. Те работят систематично и са изключително дръзки. Те се хвалят с това, което правят. Ислямска държава причиняват изключителен терор на населението в Северен Ирак, както и страните в региона. Така че необходимо е а, съвсем ясно да се каже, Очевидно, Исламска държава няма намерение да спре. Те ще продължат по същия начин и то отвъд границите на Ирак. Те ще продължат да тероризират селища, села и градове по целия свят, не само тези в Ирак. Ето, затова трябва да им се потърси сметка. Трябва да има някаква компенсация за жертвите. Трябва да направим всичко възможно. Аз като адвокат, вие като депутати, вие като служители на а, гражданското общество. Има а, препоръки, които аз ще напиша и ще предам на съответните инстанции. Sorry about that. No, no, no, it's okay. I apologize to exceed my remit. It's okay. Uh, Excuse me. Uh, uh, Извинявам се, че ма, ще се намеся отново, но само за да приключа това, което каза Алисън, ще ви разкажа още една историята. Тя е на 20 годишен язиди мъж. Отидохме при него и го попитахме какви са неговите планове, какво мисли да прави той, какви са неговите дългосрочни цели сега, след като а, вече се е измъкнал. Той каза, мисля, че другата седмица ще ни преместят в нов лагер. И мен това много ме впечатли. Това е един изключително нисък прак на, така, изключително късогледо виждане. Ето затова цялата международна общност, включително и Европейския съюз – трябва да се намеси. Направихме 36 препоръки, които изискват спешна намеса. Трябва да се осигури хуманитарна помощ. В момента 36% от а, изисканите помощи са предоставени. Това не е достатъчно. Запитахме защо такава ситуацията, защо нещата не стоят по-добре и представителите на ОНЕ ни отговориха, дайте ни инструментите, с които можем да работим, и ние ще си свършим работата, но в момента ние ги нямаме. Всичко това е, е засегнато в доклада. Преследването на престъпленията от страна на Ислямска държава също трябва да се преследва и Алисън говори за това. Трябва да предприемем мерки и по отношение на защитата на разселените лица – най-важната тема обаче, която, на която искам да обърнем внимание, е да помислим за това какво ще се случва в ерата, която ще последва след Ислямска държава. Мисля, че спокойно а, можем да приемем, че те ще бъдат голям проблем през следващите години, но в крайна сметка се надяваме а, те да, а, да, да изчезнат и да се справим с тях и трябва да помислим от а, сега какво ще правим с младсинствата, след като това се случи, разселените лица трябва да могат в безопасност да се върнат по родните си места. Това е а, изключително важно условие. Трябва също така да помислим за това как тези хора ще се разбират на национално ниво, на локално ниво, на ниво улица и съседна улица, ако щете. Трябва да помислим също така и за реконструкция на всички щети, които са нанесени всичко това е засегнато в доклада. Можете да го прочетете, но сега искахме просто да ви разкажем за какво става дума, в какъв мащаб се развиват там събитията и какво може да се направи в бъдеще. Благодаря. Благодаря. И сега да видим какво прави Европейския съюз, какви са да речем, посоките, насоките, борбата срещу нетърпимостта, дискриминацията. Ще дам думата на госпожа Катенбърг. Имаме малко време, все пак трябва да чуем и колегите депутати от комисията. Благодаря, уважаеми евродепутати, дами и господа. Искам да ви благодаря, че направихте това изслушване и че ми позволихте да се изкажа. Аз съм представител на Open Doors International. Ние сме организация на християни, която защитава а, свободата на религията. Ние а, защитаваме хора от всякакви религии и сме съоснователи на Европейската платформа за религиозна нетолерантност и дискриминация. И именно от тяхно има ще говоря днес. За да ви разкажа накратко, мога да кажа, че организацията беше, платформата беше организира, а, основана през 2006 година с идеята да защитава хора с религия и както и невярващи в момента ние се състоим от най-различни НПО организации, както религиозни, така и нерелигиозни. Признати сме от все повече институции и работим за свобода на религията, защото това допринася за върховенство на закона, за разнообразност, за толерантност. През 2012 а, стана ясно, че свободата на религията е едно от най-големите предизвикателства пред нас. Затова много се радвам, че Европейския съюз поема а, инициативата в своя ръце на глобално ниво. Госпожа Могарини заяви, че религиозната свобода е една от, един от големите приоритети на европейската политика – още е твърде рано да преценим дали насоките на Европейския съюз за защита на свободата на религията работят добре, но мисля, че документа като цяло е задълбочен и ще позволи на Европейския съюз да демистифицира какво се случва в това отношение. Not... Ние сме дали своя принос по време на консултациите нарушаването на религиозна свобода е често срещано и има различни форми. На фона на всичко това, особено в Близкия изток, и след като чухме предишните лектори, можем само да се съгласим с господин Лабринидис, че сме изправени пред предизвикателство. Аз смятам, че насоките на Европейския съюз са много добри но те не трябва да се ограничават само на думи, трябва да се превърнат и в дела. В Европейския съюз и извън неговите граници. Служителите на Европейския съюз имат добро познание за религиозната свобода и нейната динамика в по-широкия контекст на правата на човека и знаят как да подходят към тези права и свързаните с тях измерения в глобален план. Те трябва да изпълняват по места насоките. Радваме се, че Европейският съюз е включил обучение по тези права и че участвахме в не... да, можехме да помогнем. Хубаво е да продължи това обучение за служителите. Но през след това искам да вмъкна нотка на предупреждение. Обучението не е само цел. То трябва да е плод от изпълнението на насоките. Насоките за нас са важна първа стъпка, а не само цел. Сега ще направя няколко препоръки, свързани с насоките. И най-вече ще поставя акцент върху Близкия изток. В крайна сметка държавата носи отговорността гражданите да се ползват правото си на свобода на, изразяване, на в Европейския съюз, международната общност. много важно да се заклеймява нарушението на правата на човека и религиозното вероисповедание. Гражданите трябва да получават гаранции, че нарушителите няма да минават безнаказано. В Близкия изток обществото е изградено от най-различни религии и етнически му общности. Както чухме обаче, част от Близкия изток е на прага да из губи своето разнообразие. До края на 2014 година, според нас, около 40% от християните в Сирия са напуснали страната. Същото е в Ирак, както чухме. Младсенствата се избиват и са на път да напуснат страната. А ако съюзът не насърчава наистина религиозния плурализъм, в какъв свят ще се събудим след 20 години? Много важно е в политиката спрямо Сирия и Ирак и Близки изток като цяло да се устоява тези ценности и да се отстоява важността на етническото разнообразие и равенството за всички. Външната политика на Европейския съюз, правата на човека и на вероисповедание трябва да са постоянна цел. Предотвратяването на конфликти трябва да включва и насърчаването на свободата на вероисповедание – много колеги говориха, за, че са за религиозното разнообразие на конференцията в Кайро. Различни религиозни обаче заклеймиха прогонът на християни. На местно ниво се извършват и усилия за помиряване. Насърчавам Европейския съюз парламента да, насърча, да подкрепа тези инициативи, да насърчава дебата върху положителната роля на религиозните лидери, религиозните организации във връзка с помирението и насърчаването на дух на религиозна толерантност и търпимост. Религиозните свободи са, се считат понякога за приоритет на тези, които защитават една религия или хоби, но това е право на всички хора, това е основа на демокрацията и плурализма. Много важно е да се отстоява това право. Ние сме за всички права на човека, но смятам, че дебата за свободата на вероисповедание в контекст на правата на човека може да бъде подсилен в парламента и във вашата комисия. Приветствам създаването на интергрупата за свободата на вероисповедание и религиозна търпимост в парламента. Но насърчаването на тази свобода не трябва да се ограничава само до дейности на тази група. Насърчаваме евродепутатите да подходят адекватно към въпроси, свързани с свободата на религията и да включват и нарушението в своята работа, било то доклади за страните, резолюции, дебати и така нататък. Ето защо ние приветстваме това важно заседание. Приветстваме също така обсъждането на ефикасните европейски политики спрямо свободата на вероисповеданието. Европейския парламент в препоръката си към насоките за свободата на вероисповеданието заявява, че трябва да се обърне конкретно внимание на тези, които си променят вероисповеданието. Вие получихте вече информация за незгодите на тези, които сменят религията. Ето защо вашата комисия трябва непрекъснато да обръща внимание на положението на тези лица, както и на законите, свързани с богохулството. Ние искаме да изразим подкрепа на призива, отправен от интергрупата в парламента за религиозна свобода към госпожа Моргерини да направи повече за борба срещу преследването на хора с хуманистични или атеистични обещания. Те много често са изправят по същите проблеми като религиозните младсинства. И на последно място насърчаваме Европейския парламент да включи свободата на вероисповеданието в тематични въпроси, като правата на жените, правото на вероисповедание за жените, много често е ограничено в целия свят и най-вече в Близкия изток. Вероисповеданието на жените става много уязвимо по време на конфликт. Това е видимо с изнасилването, убийствата на много жени и езиди. Още веднъж искам да ви благодаря за поканата. С удоволствие ще предоставим експертния си опит във връзка с обрата на вероисповеданието в различни страни от света. Благодаря. И ще дам думата на госпожа Мария Саматяс, която ще продължи да ръководи останата част от съвещанието. Благодаря. Така ще говоря на португалски. Може да започнем. Най-напред искам да благодаря на всички, които дойдоха да свидетелстват и това е съвместно изслушване между подкомисията по правата на човека и делегация, делегацията страните от Маштек, защото ние следим от много отблизо тези аспекти в парламента и е много важно да, разискванията да не бъдат разпокъсани. Трябва да направим така, че тези дебати да бъдат консолидирани в Европейския парламент. Предвидихме през завещанието, заседанието да продължи до 11.30. Комисията е, обаче беше така щедра да ни даде време до 12 часа и затова ще помоля колегите депутати да говорят колкото може по-кратко. Така ще може да чуем отново нашите е, гости тук. Ще е добре все пак е, да чуем и службата за външни действия. За сега има две, две искания за изказване и ще помоля другите колеги, които искат да вземат думата да говорят по да слушат това. Най-напред господин Ван Рихаусен. Ah, Вие казахте Вайден Мюлер, но е Вайден Хълцен. Да, съвсем накратко искам да кажа три неща, защото в крайна сметка въпросът е какво става. Е, току-що научихме, че в северната част на Ирак 200 сирийски християни са били взети като заложници. Това е една ситуация, която е изключително опасна. Колегите Ана Гомеш и други посетиха тези места и го преживяха на място нещата продължават, продължава да има хора, които да страдат от насилието от страна на Даеш. 7000 жени са били оженени на сила и всъщност какво става с тези хора. Важно е също да си зададем въпроса общо за всичките региони трябва да окажем натиск върху страните, с които имаме добри отношения. Говорихме с някои жени, техни сестри, съседки, които са в Саудитска Арабия и собствениците им ги принуждават да правят какво ли не. Освен това, лагерите за бежанци са в окаяно състояние, няма достатъчно пари, ние това, което предлагаме е наистина нищо в сравнение с цялата с обхвата на катастрофата. Видяхме и такива бежански лагери, много е, проблеми има. И питах един е, младеж, защо говорите на английски. И той каза, ами аз намерих един речник и сега уча английски. А, е, ако това е единствения начин човек да се учи, добре, какво ще стане с тези хора? които ще прекарат 2, 3 или 5 месеца, не знаят колко време ще гният в тези лагери. А освен това ние наистина имаме нужда от много повече пари. Организацията на Европейския съюз предостави 60 милиона евро, но това е нищо, това е капка в морето. Действително тази организация работи много професионално, обаче с 60 милиона нищо не може да се постигне защото има милиони бежанци, които не могат да намерят своето място. А освен това и вашето заключение беше действително положително, оптимистично. Имаме нужда от да, да мислим какво ще стане след Даеш. А освен това и Международния наказателен съд действително трябва да може тези престъпници да бъдат изправени пред този съд. Но има и още нещо, което ме притеснява. Е, желаем ли човешки същества, които живеят, живеят в тези региони, от както Христос се е родил, да не могат да живеят повече там? Трябва ли да приемем всички християни да бъдат изгонени от там? Да отворим ръце и им кажем, елате при нас. Нима не искаме тези християни, да останат да живеят по родните си места, да обогатяват с с тази област, да, трябва да може да продължава да живеят там като християни. Както каза Джозеф, аз също говорих с жертви и направо ми разбиха сърцето. Беше ужасяващо. Вие разказахте, господин Спенсър, две истории и мисля, че разплакахте всички в залата. Ние също говорихме с други представители на техните общности, посетихме лагери и така нататък. Бих казала, че моят извод е следния. Писахме на госпожа Могирини, затова за мен Европейския съюз не се справя адекватно и не осигурява помощ на жертвите на тази ужасна ситуация. Както вече подчертах, тя е по-лоша от лоша и продължава да се влушава. Посетихме представители на язиди общността, Лалеш също – те ни разказаха за клане, на което са били а, свидетели. А, бяха преброили всъщност поред а, кое се пада това клане. 72 в тяхната история. Защо не правим нищо а, смислено? На първо място не става дума само за пари. Става дума за нещо много повече – за това да се помогне на екипите, които са в състояние да помогнат на момичетата, които са държани като заложнички. Говорихме с хора, които са успяли да избягат, защото са се възползвали от някаква мрежа, която съществува, в която има жени от, западна, от Запада, помогнали а, на тяхното бягство. Ние трябва да организираме а, екипи, които да помагат на местните екипи и те от своя страна да помагат на жените и децата да избягат. Говорихме с няколко жени, които ни показаха снимки на своите братя. Тези а, снимки в момента са и по социалните мрежи, защото а, Исламска държава са се добрали до тях и в момента ги промиват, използват ги по възможно най-лошия начин. Какво ще можем да направим? Европейския съюз а, се състои от страни членки, които не позволяват а, координация, особено когато става дума за военни действия срещу терористите. Но дори и не говоря за това. Не говоря и за хуманитарно сътрудничество, което би трябвало да съществува между Европейския съюз – които между другото имат чудесни кадри, но не са в контакт с това, което правят страните членки по отношение на хуманитарната помощ. Както каза Джозеф, няма и училища в тези лагери. В тях живеят хиляди деца, които не се учат. Независимо дали лагерите са язиди или християнски. Миналата седмица ходих в Ливан там също има страхотна криза. Едно цяло 1 трета от населението няма достъп до образование. Какво значи това? Те не само няма да могат да се върнат в родните си страни да помогнат те ще бъдат също така и лесна плячка за терористите. Тоест тук не говорим само за защита на правата на човека, а и за един по-общ поглед върху нашата бъдеща сигурност. В това отношение училищата са изключително важен момент, където ние търпим провал. Както ние, така и ООН. Какво можем да кажем за визовата политика? Християните в Ирак ни казаха следното – най- християн, а, християнските свещеници и служители на най-високо ниво не правят нищо по въпроса. Това, което правят, те правят е ужасно. Те не се опитват да спасят хората, а работят за Предислямските общности. Вместо да се погрижат за жените, за тези, които са успяли да избягат, за тези, които имат нужда от помощ, които са се измъкнали от робство, вместо да се даде виза на тези хора, те дават визи на християни, което е безсмислено, защото християните така или иначе нямат нужда от това да са в Ирак в момента. Те нямат бъдеще там. Те и без това искат да дойдат в Европа. Какви са техните перспективи за бъдещето в Ирак? За да имате някакво бъдеще, трябва не само да им се помогне, но и да имаме една дългосрочна визия. Трябва да се направи нещо за сигурността. Защото никой, както вие казахте, няма да се прибере от дома ако не е осигурена международна защита след всичко, което се случи. Нещата ще се влушат допълнително, когато му се опадне. Защото, разбира се, има настроения срещу суни населението, които, между другото, са младсинство в Ирак и са третирани ужасно от правителството на Малики. И именно затова те се обръщат в крайна сметка към ислямска държава. И в момента, в който Исламска държава напусне Мусул, ще има изключително агресивна реакция към тях. Така че кризата, хуманитарната криза ще се влуши още повече. По-лошото е, че хората няма въобще да се завърнат по родните си места, освен ако не им се осигури международна защита. И това е част от процеса на а, съгласуване, на приключване на ситуацията. Много е важно да подкрепим също така усилията на в полза на това да се прекрати насили, насилието от страна на исламска държава, което прави кюрдската общност. Не само кюрдските а, власти, но и иракските. Това ще е изключително важно за младсинствата в Ирак. И ние от Европейския съюз можем да направим много повече по въпроса. Благодаря. Господин Так. Благодаря, госпожо председател. Ужасяващите обезглавявания на християните в Либия, както отвличането на отвличанията в Сирията, са само последните примери които виждаме в този регион. Особено от предложената от САЩ атака на Ирак. Разбира се, исламистите и джихадистите а, ще се радват да видят, а, че не съществуват каквито да било младсинства в този район. Но тази година се навършват 100 години от арменския геноцид. Знаете, че турските власти систематично се опитаха да унищожат арменските младсинства. Така че, за съжаление, има а, дълга история на погроми срещу християните и другите младсинства в този регион. Исламска държава обаче е нещо като кулминация по отношение на ужасните нападения и насилието. Като политик, аз отдавна се опитвам да а, говоря за темата християните в Близкия изток. Още когато бях член на а, една партия преди 10 години, която беше изключително а, чувствителна по този въпрос и изобщо не ми обърна внимание но сега се радвам да видя, че всички групи и всички партии, включително и тези отляво, осъзнават колко е важна темата и колко голям е проблема. Спомням си как се срещнах с комисар Ферейна Лоудна, защото искахме пари с посланника на ОНЕ в Ирак. Никой обаче не ми обърна внимание – и трябваше да разчитаме само на индивидуални донори. Вярно е и, че правителството на Малики а, няма кой знае какъв интерес да защити християните в Ирак. За съжаление, в Северен Ирак правителството е на доста по незаинтересовано от това. Мисля, че единственото решение за всичко това е да спрем ислямска държава, защото те няма а, внезапно да обърнат курса си и, за съжаление, само военни действия могат да помогнат за това. Въздушните атаки обаче няма да са от полза, трябва да се действа и а, на терен. Не знам как можем да поступим, може би трябва да работим с местните власти. Трябва обаче да се окаже повече натиск и върху Саудитска Арабия, Катар и Ковейт, особено Катар, те инвестират много в Лондон. Хубаво е, че обичат да купуват нашите имоти, но няма да е лошо и да помогнат с пари борбата срещу джихадистите. Турция също, те се опитват да се присъединят към Европейския съюз, но а, в същото време а, бездействат в Сирия. Тоест има много неща, които могат да се направят. За съжаление обаче а, има невинни хора, които страдат от действията на тези фанатици. Thank you. I, I just want to make a, um, a um, general comment on, on... Една обща бележка във връзка с това, което току-що казахте относно интереси на различните групи. Интереси на различните групи към тези въпроси. Сега казвате, че дори левицата се е интересува от това. Трябва да кажа, че левицата винаги се е интересувала от това. Винаги се е интересувала от тази тема. Може би сме формулирали дебата по различен начин, но това не означава, че не се интересуваме, не се опитваме да защитаваме всички уязвими групи по всяко време. Това може да се разглежда като религиозен и политически въпрос. Ние гледаме на него като на политически въпрос. Ние не забравяме, че религиозните младсенства са обект на атаки. Но не можем да забравим, че има и други измерения. Политически, социално-економически, културни – пред които са изправени и други хора, които живеят в тези страни, в тези обстоятелства, при, тези, при това положение. Така че религиозните проблеми не могат да се превръщат като основния проблем за идентичността. Ние сме солидарни с всички други останали уязвими групи. Иначе въпросът е не е дали защитавам, ги защитаваме или не. Въпросът е как се формулират нещата. А сега давам думата на следващия оратор, господин Еджипте. Благодаря. Искам да благодаря за организацията на този дебат. Изслушването е от особено значение. То бе по мое искане. Радвам се, че искането ми е подкрепено от координаторите на всички политически групи, което искам да го подчертая днес. Много ви благодаря. Особено съм доволен, че тук имаме представител на делегацията Машрек. Тази група е от особено значение за всички теми обсъждани днес – Искам да благодаря на гостите. Особено на отец Навра Самор. Много ви благодаря. Защото вие сте пряк свидетел на всички тези зверства по места. В края на 2008 година бях в Сирия, Дамаск и други райони, най-вече гранични имах възможност да видя с очите си беженски лагери. Тогава имаше палестински е, беженци от предишния конфликт. Среснах се и с представители на християнското младсенство в Сирия. Това бе мое лично желание. Срещнах се с тях и ги попитах – как на практика се осъществява това съвместно съжителство. И трябва да кажа, че положението беше много по-добре спрямо днес. Но дори и тогава, един от представителите на християнските общности ми каза, да, така, обаче какво ни чака в бъдеще? когато се промени политическата конъюнктура. Защото тя не е стабилна. Никой не може да предвиди колко драматична ще е кризата. Тя по изначало е хуманитарна криза. 50% почти 50% са умрели или изчезнали, не знам къде се намират, иммигрирали ли са. Знаем къде са вътрешно разселените лица. Но ако видим бройката, ще добием представа за мащабите на цялата тази стратегия. Има и друг фактор. Друг проблем, който трудно ще се реши, според мен. Очевидно е, че ние им надежда извършителите да бъдат подведени под съд. Надявам се, че се спечелим и ще се установи нормалното. Но кое е нормалното? Дори и в Европа, на Балканите можете да видите колко е трудно да се изградят на ново нормалните отношения. Това е друг фактор. И още една забележка. Има нещо, на което трябва да се постави акцент. Всички препоръки, насоки за свободата на религиозно вероисповедание, които бяха обсъдени на предишни заседания. Са насоки за дипломатическата служба на Европейския съюз. Те са важни за нас във взаимоотношенията ни с трети държави. разполагаме с инструментариум, към който можем да прибегнем, който трябва и следва да използваме. Но много често той се използва, когато конфликтът е приключил. По време на война обаче е много трудно. Ето защо смятам, че трябва да използваме всичко, което можем. Да използваме всички политически фактори, за да спрем насилието. Това е най-важното. Да се спре насилието. Мащабите на конфликта са нещо, което не може да се представим. Може да ги видим, но най-важно е да се документира всичко. Да се документира случващото се по места. Нещо, което ще докаже какъв е, как мащаба на военните престъпления, на геноцида, на престъпления. Затова трябва да се документира надлежно от международната общност, защото по-късно то може да послужи за основа на така нареченото померение. Иначе просто хората няма да бъдат държани под отговорност. Толкова много вреди са нанесени на младсинствата, на християните, измежду тях – и Ислямска държава иска да ги заличи от района. Най-важното е добрата воля. След малко ще приключа. Желанието за действие от решаващо значение тук. Смятам, че резултатите последващите мерки след днешното заседание не трябва да е декларация от сорта, положението е много зле. Не. Трябва да се прояви нашето желание, нашата ангажираност, готовност за действия. Може би резолюциите не са достатъчни. Това са просто само думи. Може би трябва да призовем комисията да изгради прояви някаква материална позиция, конкретна позиция. Да стане двигател на промени. Ние трябва да направим нещо да помогнем на преследваните младсенства, не само в този район, но и в други части на света. И още нещо. Християните трябва ли да останат в Близкия изток? Трябва ли да си тръгнат и да се преместят в Европа? Спомням си един епископ, който преди две години каза, ако няма християни в Близкия изток, ако няма християни в Ирак и Сирия, се притеснявам, че повече от един милион хора ще техният живот ще изчезне, защото ще има кървави актове на отмъщение. Ние искаме помирение. Искаме съгласие. Искаме разрешени конфликти. Защото това е в основата на нашите действия. Каквото и да правим по линия на нашата подкрепа за преследваните лица, дори да не са християни, а мисулмани, това е едно от парченцата в пъзела. Това е стъпката към помирението. Искам да благодаря на всички общности. Извинявам се, че толкова дълго говорих. Благодаря. Ще ви помоля за помощ, колеги. Остават 11 минути. А все още има много колеги, които да говорят. Първо давам думата на Албани. Ще бъда кратък. След 3 минути ми дайте знак. 5 години преди две, седмици бях в Иранг. Нека да говоря обаче на майчин език, унгарски. Да, бях в Ирак. За асоциацията Църкви в нужда. Целта беше да работим по места. Затова и не бях там в качеството си на политик. Целта ми бе да разгледам лагерите в качеството си на човек, работи с тази асоциация. Не искам да започвам дълъг политическите пак. Въпросът е не е какво ще кажат политиците, какво може да направим конкретно. Съгласен съм с много от колегите преди мен. Искам да подчертая въпроса с липсата на училища. Училищата и безработица. Това са основните проблеми. Европа не разбира, че има стотици хиляди деца, които не ходят на училище. Това е огромен проблем. Асоциацията Църкви в нужда изгради много училища в рамките на 6 месеца. Какво означава това? Че благотворителните организации по места успяха да реагират бързо. Ние не можем да реагираме. Ние можем да реагираме бързо при условие, че получаваме помощ от Европейския съюз и без да ни пречи. Местните НПО-та и благотворителни организации много често не знаят какво иска да направи Европейския съюз, не са запознати с дейността на останалите. Всъщност, службата ЕКО, Хуманитарната служба на Европейския съюз, има много хубав директор, чудесна сграда. Трябва да представят всички. Но тъй като хората не се познават, не могат да работят заедно. Не се прави на глупав но трябва да се реши този проблем, защото НПО-тата работят на местна почва. Именно так трябва да насочим усилията си. И накратко, госпожо председател, искам да се направи нещо конкретно. Имаме десницата, левицата. Искам да благодарим господин Танък, съгласен съм с неговото изказване. Но искам да отправим поглед към бъдещето. Аз съм от бивша социалистическа държава, ние си имаме най-различни проблеми. Но когато говорим за християни, чувствам се, заедно сме през 80-те години в Унгария. Все това е тема табу, има забрана. Моля ви да разберете, християните никога не говорят за себе си. Те говорят за всички малцинства. И тук говорим за всички малцинства. Разбира се, за Европа християните са важни. Това е положението. И ние трябва да разчитаме на себе си, на християните. Същото въжи и за останалите малцинства. Моля да не ме разберете погрешно. Аз не искам да дискриминирам. Просто казвам, че Европа би трябвало да има значение тук. Искаме да протегнем ръка в знак на помощ, искаме да помагаме на останалите, но трябва и ясно да се бъде заявено, че Европа носи отговорност към християните, защото ние имаме собствена отговорност към тази религиозна общност. Това е културен въпрос, това е голям континент, по-голям от преди, но моля ви да се опитате да разберете, че десетилетия наред забравяме за европейската цивилизация, която съществува от 2000 години насам. Моля да не се превръщаме в глупаци, да погледнем сериозно на нещата. И още малко, госпожа председател, всички трябва да се запитаме какво можем ние лично да направим. Какъв е нашия принос? Какво мога да направя в собствената си страна? поискате милион долара всеки месец от вашата правителство, за да осигурявате храна и подслон на хиляди семейства. Много се говори, всичко, но това не е достатъчно, за да се оправи положението. Трябва и дела. Ние не можем да си говорим армия. Европейски съюз няма армия. Ние можем да работим по линия на развитието и с хуманитарната служба. Това са двете измерения на нашия подход. Ако не направим нищо, мисля, че това ще е голям срам за нас в последствие. Благодаря. Последния оратор. Благодаря. Аз ще говоря на нидерландски. Присъединявам се напълно към въпросът, който беше зададен от е, унгарския колега. Бих искал най-напред да благодаря на представителите в панела за техните изявления. Вярно е, че е изключително важно да се извърши това изслушване между две различни комисии на парламента и бях очарован от това предложение. Но едновременно с това, това е едно изслушване, което действително е доста тягостно, но е необходимо. Потъпкването на правата на религиозните младсинства от страна на исламската държава, това е нещо ужасно, нещо, което отива отвъд е, това, което човешкият мозък може да възприеме. Връщаме се до най-черните страници на нашите истории. Трябва да разберем всъщност происхода на, на това зло. И към това се добави и още едно измерение. Те правят една много професионална пропаганда чрез социалните мрежи, разпространяват тази идеология, която засяга нашите общности. И това е, което придава това ужасно, ужасяващо измерение на този терор. Това е просто нещо задължително за всички, които се занимават с тази проблематика. Те трябва да го прочитат. И това, което искам да кажа, че Европейския съюз, Съединените Американски щати и Обединените е, нации трябва да се документират относно е, мълсинствата, които са предмет на тези гонения. Властите трябва да могат да имат и регистри на изчезналите лица. Трябва да има психологична помощ за тези лица, които са жертви на това насилие, на тази ужасна дискриминация и съм напълно съгласен с вас. Още от сега трябва да започнем да мислим в международен мащаб за начина по който трябва да организираме историята след исламската държава, защото действително ние трябва да направим така, че лицата, които са прогонени от родните им места, да могат да бъдат прияти на сигурни места. За мен е ясно, че геополитическата действителност в Средния изток не трябва да бъде същата като преди. Трябва да има място за кюрдите, трябва да бъдат създадени нови структури, да могат да бъдат приети по подходящ начин религиозните мълцинства. Международната общност трябва да помисли да си припомни за грешките, които са допуснати и да помисли за сценарий след е, Исламската държава, която се надяваме да бъде, да изчезне. Вярно е, че инфраструктурите, болниците, училищата, но също така и отношенията между различните групи, защото щетите, които са нанесени и вредите са ужасни. Но въпросът е по какъв начин международната общност би могла да помогне по-добре с най-вече с идеята за помирение между различните култури. We only have three minutes till the end of... Благодаря. Имаме само още 3 минути до края на изслушването. Няма как да се изкажат всички, които искат, но имате една минута, а, вие. Благодаря, ще ги спазя. Благодаря на всички, които организираха това изслушване. Не можем да мислим за абсолютно всички, за всички разселени, за всички а, младсинства, които са под натиск. Но като политици и като институция трябва да вземем наистина ефективни решения. Проблемите не се появяват а, от само себе си те са резултат от действията на определени хора и организации. Така че може би трябва да отправим покана към службата за външна дейност и към комисията АФЕТ. За да може те да инициират съответните действия срещу хората, които подкрепят исламска държава. Има и други въоръжени групи. Те не са някак в неизвестност и страните, в които те работят, знаят за тях. Ето за това ви приканвам да направим нещо по този въпрос и да отправим а, препоръки към съответните служби. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Сега имам една минута, за да приключим а, това заседание. Искам да благодаря на всички, взеха участие. Извинявам се, ако не сте успяли да вземете думата. Имахме час и половина за това изслушване. То се превърна в двучасово такова и пак няма да ни стигне времето. Тоест, а, мисля, че спокойно можем да заключим, че трябва дискусията да продължи. И извинявам се на представителите на комисията и на службата за външна дейност, просто няма как да ви дам думата. Може би следващия път, когато отново организираме и слушаме по темата, вие ще бъдете първи да вземете микрофона. Нямаме време за никакви повече заключения. Всички а, чухме достатъчно, за да можем да а, имаме така, материал за мислене на известно време. Благодаря на всички колеги. Едно съобщение. За онези, които апелират за повече сътрудничество между а, страните от Машрек и нашата комисия, в 2 часа днес, след обед, има среща за Ислямска държава. с групата по международни кризи, така че ако искате, можете да присъствате в 2 часа. И накрая, благодаря на преводачите. Дискусията ще продължи. Благодаря ви. Ahora a los